So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Sitzung. И така, колеги, добре дошли на днешното заседание. Ще продължи заседанието днес и утре сутринта. Надявам се, че добре сте прекарали дългия уикенд. Имаме много точки в дневния ред и доста работа да свършим, така че да започваме с приемането на дневния ред. Не виждам някой да е против, така че се приема в настоящия му вид. Съобщение на председателя. Бих искал да ви напомня още веднъж за някои събития, които се организират от нашата комисия. Семинар по реакция на Европейския съюз прямо бедствие Вари, защита срещу природни бедствия и индустриални такива. Надявам се, че на този семинар ще има много хора. На 21 юни има изслушване за Балтийско море. Надявам се, че ще участвате. Има също така семинар а, за измененията на климата и намаляване на емисиите на въглероден диоксид. по измененията на климата вървят преговорите в Бон. Няма кой знае какво за, да се отчете по тях, защото тази, конференция, като обикновенно по конференциите на ООН, е, в последния момент има напредък, се осъществява напредък. За съжаление, няма никакво развитие за сега във връзка с Международната агенция за атомна енергия, след това за въглеродния диоксид. А, става въпрос за емисии в гигатонове 6,30,6. Но това едва ли е нещо ново за вас? Нашият колега Скулакакис промени политическия си цвят и група. Напусна една по-голяма група и отиде в Алде. Алде е малка, но солидна група. Той сега е член на Алде. Все още не знаем какво ще означава това, но ще изчакаме и ще видим. когато става въпрос за а, дневния ред, нека да погледнем първата така по-съществена въпрос, а, точка, която е номер 3 – контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Янус Ада, Адер е докладчик. Мисля, че вече е експерт в тази област и че трябва да помолим комисията да представи документа. И така от Генерална дирекция ЕНВИ Мариана Винин. Може ли да чуем какви са намеренията на комисията? Благодаря, господин председател и добър ден на всички. Както спомена председателя, ще ви дам едно кратко въведение за работата, която вършим. И особено за господин Адер и неговата работа. Това е много важно. Искам да му благодаря, че той започна толкова бързо да работи по предложението на комисията. Коментарите за доклада на господин Адър ще ги остава за по-късно по време на нашата дискусия, а само няколко уводни ремарки за Севизо, Севезо, извинете, 3. През 2008 започна процеса на прегледа, за да може да се определи приложното поле на тези директиви – и след това трябваше да се види и какво още може да се включи. И така, и трябваше да се види дали а, глобалната хармонизирана система за химичните вещества и смеси на ООН а, все още работи добре от времето на нейното приемане до днес. Комисията можа да си позволи а, да види да, а, има ли необходимост от нови промени в директивите или не. Много е полезен факта, че настоящата или сега действащата директива а, действа много добре и обхваща достатъчно в приложното си по 30, поле 35-36 авариите, които са се случили през този период, което, или поне това са тези, за които ние знаем като комисия, това е достатъчно доста голям брой и за това трябва да направим повече, адаптирайки, подобравайки законодателството, за да се намали този брой. Комисията предлага една на а, едно просто решение във връзка с приложението а, за химикалите или химическите вещества. Да се запази нивото на защита и в същото време да се минимализира промяната в приложното а, поле. Надявам се, че сме успели да постигнем необходимия баланс. Що се отнася до химическите вещества, разбира се, Севезо Три директивата ще има пряко отношение. Също така предлагаме им а, инструмент за корекция. Ние трябва да можем да изключваме или включваме вещества, за които сме загрижени от приложеното поле на Севезо, а, за да а, винаги, когато смятаме, че те представляват или съответно вече не представляват реална опасност. За да се подобри приложението и нивото на защита, смятаме също така, че публи... участието на обществеността при инспекциите и при вземането на решения е съществено. И това е разпоредба, а това са разпоредби, които трябва да бъдат по-нататък подобрени. Освен това, трябва да има възможност обществеността през интернет, а, да има достъп до а, указания и правила за това какво е правилното а, поведение в случай на такива аварии. А също така достъпът до правосъдие и до информация е а, подчертан отново, за да може директивата а, да бъде в пълно съответствие с Конвенцията на ООН. Господин председател, аз очаквам едно, една конструктивна дискусия, защото парламента е винаги бил много активен и се надявам, че ще подобрим текстовете по предложението. Благодаря за вниманието. Благодаря за това представяне на директивата Севезо 3. Докладчикът има думата. Благодаря. Госпожа Венинг улесни моята задача. Тя резюмира много точно целта и съдържанието на доклада, както и работата, извършена през последните няколко месеца. Тя ни обясни защо Севезо 3 трябва да бъде променена. Госпожа Венинг спомена факта, че международните и европейски правни актове трябва да бъдат хармонизирани. Това е основната причина, поради която Севезо 3 трябва да бъде променена. Нека да споделя защо съм възприел подхода, който съм възприел. Онова, което съм осъществил, всъщност има за цел да осигури да потвърди правното основание. Другата политическа цел е свързана с това стандартите за безопасност да бъдат запазени. И трето, някои аспекти, които са заложени в правни норми, не бива да се дискутират отново. След като вече сме взели определени решения, не бива да започваме преговори наново. Какво сме осъществили до този момент. Проведахме дискусии с много заинтересовани страни, Европейската комисия, заинтересовани страни, определени групи, защитаващи определени интереси. През април проведахме много успешен семинар, по време на който различни страни успяха да изразят своите становища. На, на 13 април проведахме много успешна размяна на мнения. Проведахме и две заседания с докладчите в Сянка, на които те изразиха своето становище по някои деликатни въпроси. Очертаха се въпросите, по които трябва да се постигне компромис и въпросите, по които може да се постигне споразумение на първо четене. Сега аз бих искал да очертая два аспекта. На първо място техническите аспекти. Знам, че всички искат да говорят за тях, само че не бива да забравяме и много важните политически въпроси. Има някои а, въпроси, по които са внесени а, изменения. Аз самия съм внесъл изменение по анекс 1. Подготвителната дейност показа, че основният проблем – е свързан с а, а, проекта на Анекс 1. Аз съм съгласна с Европейската комисия, но другите групи, представители на а, бизнеса имат различно становище. Къде е спорът? След промяната в Севезо 2, ние трябва да сме сигурни, ние трябва да проверим е, колко, с колко ще се увеличи броят на фирмите. Знаем, че има много фирми, които попадат под СВЗО 2, но броят им ще се увеличи. Е, чуваме от е, бизнеса, че всъщност повишението ще бъде, с 3%. Комисията е иска да намали броя с 2% и ние искаме да знаем за какво точно става дума. И искаме да знаем кои предприятия ще попаднат в този обхват. След размяна на мнения с експерти, видяхме, че 5% опасни вещества, които ще бъдат включени в новия списък и броят на фирмите, които ще бъдат засегнати, ще се повишат с не повече от 5%. Представителят на Европейската комисия вече допусна, че 3 увеличение е доста сериозно увеличение, но защо има толкова сериозни различия между оценките на комисията и на бизнеса? По няколко причини. Първо, бизнесът не държи сметка за това, че голяма част от опасните вещества се използват в лаборатории в много малки количества. Тоест, те не се произвеждат в такива количества, които биха довели до попадане на предприятието в обхвата на директивата. Новите вещества в списъка се произвеждат от предприятия, които вече попадат в обхвата на директивата. И всъщност сега те ще произвеждат само едно вещество, което попада в списъка с опасни вещества. Поглеждам часовника. Мисля, че не е редно да се разпростирам допълнително. Само ще, ще повдигна само два въпроса. Първо, необходимо ли е да имаме правило, което да регламентира изключенията? И трябва ли тези изключения да бъдат заложени в нормативен акт? И моето становище е малко по-различно от това на Европейската комисия. Оч, очевидна е, е разликата в е, нашия подход към е, процедурата. Измененията към анекс 1 и начинът по който трябва да се реализират е един такъв въпрос. Според нас това трябва да бъде в рамките на съвместното взимане на решения. Европейската комисия обаче смята, че трябва да се приемат изключения. Ще ви дам един пример. Държавите членки трябва да могат да включват по свое осмотрение определени вещества в списъка. Въпросът е доста сложен. А, също така и не по-малко сложен е и въпросът а, за обществения достъп до информацията. И тук имаме различия с Европейската комисия. Искам колегите да разберат причините, поради която аз състъпвам определена гледна точка. в основни линии сме съгласни с подхода на комисията. Но хората, които живеят в непосредствена близост на предприятия, влизащи в е, обхвата, би трябва да имат е, пълен достъп на информация. Те трябва, те трябва да знаят какво би станало при евентуална авария. Мисля, че тук няма разногласия. Мисля, че Европейската комисия би трябвало да има предвид факта, че ако се публикува всичко, могат да възникнат проблеми, свързани с търговската тайна. Освен това е възможно голяма част от информацията а, да бъде ненужна. Ние живеем в свят, в който фирмите могат а, да всъщност да, станат, да бъдат мишена на терористичен акт. И трябва да държим сметка за това, когато обсъждаме достъпа до информация на хора, които не живеят в непосредствена близост и биха могли да злоупотребят с информацията. Накрая по въпроса за проверките. Ние смятаме, че половината от предприятията, които са включени в обхвата на директивата, ще бъдат проверявани и 50% от емисиите също ще бъдат проверявани. Аз мисля, че понякога проверките трябва да обхващат групи емисии, което ще бъде по-лесно за проверяващите. Благодаря ви за вниманието. Доста дълго говорих. Не успях да обхвана всички въпроси. Всъщност направих е само един обзор на основните елементи. Председателят благодаря. Аз замествам Джо Лайнен, който ще дойде малко по-късно. Сега ще дам думата на докладчите в Сянка. Благодаря. Благодаря за конструктивните срещи, които имахме до сега в открита, откровена обмяна на мнения подкрепям вашето предложение, че са необходими хармонизирани критерии за изключенията. Това е много важна част от, от това законодателство. Трябва да бъде решено с съвместно взимане на решения. Съгласна съм също така, че изключенията, които допускат държавите, трябва да се отнасят само до някои от изискванията. Мисля, че това е един балансиран подход. Парламентът трябва да каже своята дума, а комисията да има възможност да маневрира. Колкото до промените в предложенията на комисията по отношение на информацията, мисля, че нейният подход е доста добре балансиран и не виждам каква е разликата между информацията, която може да се намери в интернет и другата информация, терористите могат да намерят било информация в интернет, било информацията, която се предоставя на гражданите да им стане достъпна. Това не трябва да предотвратява подхода към нашия подход към информацията. Тук съм съгласна с комисията. По отношение на обхвата, би, бих предпочела да се включат платформите в морето за добив е, на нефт и газ, както и тръбопроводите в това законодателство. Защото ние сега трябва да решим нали, да сторим това. Колкото до междинните съоръжения за складиране, нещо, което обсъждахме с докладчиците в Сянка, този въпрос не е включен в обхвата на законодателството сега за сега. но преди да се включи, предстои още работа. Това е всъщност въпрос към комисията. Моля да ми бъде отговорено. Колко дълго даден вещество трябва да бъде оставено на склад, преди да се сметне, че влиза в обхвата на директивата? Изглежда, че се намалява защитата по отношение на диоксина и тежките горива. И да ми се иска този въпрос да имам възможност да го анализирам малко по-подробно, преди да реша какво е мнението ми. И накрая бих искала да попитам комисията, изключват ли устното изложение не знам защо те изключват е, опасността от приемане на вредни вещества е, орално, например чрез водата в резултат на аварии. Не виждам е, пана Йотов от групата на либералите, някой друг да иска да вземе думата. В такъв случай аз ще дам думата сам на себе си, тъй като съм докладчик в сянка от името на групата на зелените. Благодаря и аз за конструктивните срещи. Съгласен съм с няколко части от доклада напълно. Трябва да кажа, че аз съм малко обезпокоен от измененията по отношение на прозрачността, които се предлагат. Имаме около 30 подобни аварии всяка година, но не сме имали изобщо терористични нападения върху подобни инсталации. Тоест, оценката на въздействието, направено от комисията, ясно показва, че прозрачността е най-економичната мярка за безопасност, до която може да прибегнем. Не е необходимо човек да бъде специалист химик, за да знае кои вещества са наистина вредни. И още нещо. Малко се тревожа, от предложението на комисията да не се увеличава броят на съоръженията. Аз трябва да кажа, че не, не ме интересува колко инсталации, колко съоръжения са обхванати. Важното е да са обхванати опасните. Дали това ще значи 5%, 10% повече или 2% по-малко, това няма никакво значение. Но за да се изпълни предназначението си, директивата трябва да осигурява защита на гражданите и на околната среда. Значи не е необходимо да се стремим към някакъв е, брой съоръжения, които ще бъдат обхванати, а трябва да се стремим да защитим и предпазим нашите граждани. За междинното складиране също е важен въпрос. Важен е и въпросът за изключенията. Не разбирам е, техният начин на мислене. Едно вещество е опасно, независимо от това дали е в, макар че е в тръба, тръба в тръбопровод. Същото се отнася и при складирането. Е, мисля, че следно трябва да подхождаме към тези съоръжения, както към всички останали, да не правим изключения. По въпроса за уведомяването и по отношение на член 8. Ако операторът а, на съоръжение по Севизо няма информация за съоръжение, което не е обхванато от Севизо 3, тогава ще е му е трудно да реши какво да прави. Е, съответните органи трябва да разполагат с цялата информация, за да могат да окажат необходимата защита на гражданите. А сега за 19 член за инспекцията на съоръженията, които влизат в по-долните категории. Съгласен съм, че таван от 1 кг ще бъде трудно изпълним. Може би трябва да приемем някакъв комбиниран прак, който да бъде по-лесен за използване на практика. Очаквам по-нататъчната работа по този въпрос, защото онова, което е свършено до сега, е наистина много добро. Благодаря на докладчика и би трябвало да дам думата на Розбаш, но не я виждам и нея. Сабине. И аз искам да благодаря на докладчика за свършената работа и особено за много добрата съвместна работа с докладчиците в Сянка. Важно е, когато приемаме регламентът, да не намаляваме обхвата, защото искаме да подобрим защитата на гражданите. И Целта е да постигнем максимално ниво на защита на гражданите, пък и на околната среда. И за да постигнем тази цел, нашата комисия трябва да се стреми да разширява обхвата на директивата, като се включат всички мутагенни канцерогенни вещества, които имат много сериозни въздействие върху здравето на хората. Ето, тук идва и въпроса за складирането. Става дума за технология, която сега се развива. Също смятам, че платформите е, и тръбопроводите в морето трябва да бъдат включени в директивата. Това се отнася за междинното складиране, за токсичните вещества, е, гарите, товарните е, терминали. Има и редица други съоръжения, като пример пречиствателните станции, които също трябва да бъдат включени, или пък съоръженията за обработка на отпадъци от опасни вещества. Въпросът трябва да се реши чрез процедура на съвместно взимане на решение, не чрез делегирани актове. С това съм напълно съгласна. А колкото се отнася до общественото участие и достъпа до информация, комисията предлага да се организира по-добре осведомяването на обществеността и на гражданите. Но очевидно не трябва да се предоставя информация, която е поверителна или може да има въздействие върху сигурността. Ограниченията обаче тук не трябва да бъдат прекалени, защото всяка фирма може да приведе доводи защо информация не трябва да бъде оповеставана публично. Но особено тези, които живеят край подобни съоръжения, трябва да бъдат информирани, трябва да знаят какви мерки за сигурност трябва да бъдат е, предприяти при необходимост. Тук не трябва да има ограничения. И тук трябва да се действа съвместно с други организации и съоръжения в е, съответната местност. Много пъти местните власти не могат да упражняват достатъчно а, голям натиск, за да бъдат предприяти необходимите мерки. Виждаме и в Фукушима, в седмиците след а, цунамито, а, че операторите доста пестеливо осведомяваха за това, което става. Подобни случаи сме наблюдавали и другаде. Не се иска, когато има авария, операторите да предоставят надежна и пълна информация за нанесените щети и информация, която е необходима за сигурността на тези, които живеят в района. Някой казва, че тази информация може би е прекалено сложна за обикновения човек. Смятам, че това е несериозно. Смятам, че информацията може да бъде предоставена целенасочено. Прозрачността е решаваща в това отношение. Особено във връзка с Совезо 3. Приветствам предложението на комисията за подобряване на нормите за провеждане на инспекции съоръженията трябва да се инспектират поне веднъж годишно. И ми се иска във връзка с това да посоча, че трябва да се правят и внезапни проверки, а тук комисията трябва да установи необходимите норми за това. Не виждам следващият докладчик Сянка, Дероси. И затова сега ще почна да давам думата на желащи да се изкажат от политическите групи. Да, благодаря. Дамата от комисията, докладчика и други дадоха много подробна и интересна информация, така че аз имам само малко неща да коментирам. Защото имам малко по-различно виждане, сравнени с предишният оратор с, с, от Германия. Въпросът е какво правят другите държави членки с СВСО 2? Колкото повече слушам по отношение прилагането на директивите, толкова по-разочарован ставам. И преди да се замислим дали да разширяваме приложното поле на действие, дали ам, изобщо да го правим, а по-добре да видим какво става по приложението, включително и моята лична родина, Германия. Да, благодаря. Следващият оратор, моля. Може би имам твърде силно лично енергийно излъчване и за това нещо ам, стават проблеми. Така. Трябва да сме много внимателни, според мен, защото когато използваме думата а, защита, не трябва а, да пропускаме нейните много значения. Що се отнася до приложното поле на действие на тази директива, аз, съвесо, аз мисля, че трябва да се включат абсолютно всички опасни вещества, защото това е и целта на съществуването й. Но е, съм съгласен и с е, германския колега, че не може пък е, да изгорим дюшека заедно с бълхата. Има над 30 инцидента, аварии, които са докладвани. И може би си струва лидерите на нашия съюз да а, помислят какво и как да се а, подобри в а, законодателството и в същото време да се разбере защо има или се случиха 30 и повече аварии. Дали се отнася само до необходимостта от промяна, подобряване на законодателството или става въпрос за обхвата на съвес съвесо директивата или не. Що се отнася за категория 3, категория на риск 3, Очевидно е, че ще се увеличи степента на защитеност и на безопасност, ако се приложи това трето ново ниво. Но дали 5% повече фабрики или производствени единици ще бъдат включени или 20, това е от от една страна важно, но от друга страна в моя регион, например, има химически а, производства и ако трябва 30% повече а, производства или производствени предприятия да попаднат, може би ще е прекалено много. Все пак трябва да внимаваме и за един много важен елемент, а именно а, увеличаването на разходите, производствените и в същото време на административния товар, на бюрокрацията. Що се отнася до уведомлението, искам да кажа, че работната група, която се занимаваше с подобни а, материали, а не получи необходимото основание, за да реши, че не, не трябва да подкрепи комисията по отношение на нивата. Така, за броя на инспекциите, които искаме да включим в разпоредбите. Ако броя на инспекциите не, се, не зависи от степента на риск или нивото на риска, а, не, не знам а, дали ще можем да увеличим увеличим безопасността, ако увеличим броя на инспекциите. А това може да се случи, е, т.е. увеличението на инспекциите може да се случи само ако на практика е, органите, които се занимават с е, тези инспекции, имат достатъчно хора и средства. Що се отнася до оповестяването на информация по отношение на опасните вещества, дали ще увеличим безопасността и защитата на населението или хората ще станат още по-малко уверени, че това, което им казваме, върши работа. Това може да доведе и ам, до терористични атаки. Верно е, че както беше споменато от колегата, до сега няма такова нещо, но ние трябва да помислим дали онази информация, която искаме да стане публична, няма да накара много хора да се чувстват по, в по-малка безопасност или по-малко защитени. Е, затова трябва да внимаваме. Но аз искам да поздравя докладчика, защото бих подкрепил всичко, което той предлага, но що се от оказва за доклада, като че си подхвърляме горещия картоф само. Благодаря. Госпожа Наги е тук от съвета. Надявам се, че тя ще пожелая да каже нещо. Благодаря. Благодаря. Да. Аз представлявам унгарското председателство. Аз председателствах заседанието на работната група и с а, е, ваше позволение искам да поздравя господин Надер за много пълния доклад и се надявам, че ще проведем ползотворни преговори с е, парламента. Предложението беше прието на 22 декември миналата година. Всъщност можем да кажем, че то беше коледен подарък. С нашето председателство прецени, че въпросът е много важен и се захванахме сериозно с него. Обсъдихме първоначалното предложение на комисия, и на 8 април представихме своя текст. След това проведахме дискусии в рамките на 5 дни. След тях с участието на държавите членки, които представиха своите коментари, ние представихме окончателния вариант, който предложихме на държавите членки. Смятаме, че текстът изяснява много въпроси, но всъщност вътре не са третирани въпроси, свързани с информират на гражданите, изключенията и други подобни. В съвета различни държави членки имат доста разнопосочни виждания, както от гледна точка на обхвата, така и от гледна точка на информацията за гражданите. И имаме и сериозни притеснения относно инспекциите. При всички случаи смятаме, че всички ние имаме една цел – в съвета има желание да се постигне споразумение, пожелавам ви ползотворна работа и се надявам доброто ни сътрудничество да продължи и в бъдеще. Благодаря някой от комисията а, да отговори на, въпросите за, на въпроса за инспекциите. Госпожа Венинг. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Като комисия искаме да благодарим на господин Адер за много конструктивния доклад. Бяха повдигнати много въпроси, но няколко коментара по доклада и след това ще отговоря на няколкото групи въпроси, които бяха повдигнати тук. По отношение на доклада, ние приветстваме подкрепата му за предложението на комисията. Също така приветстваме и това, което той каза за привеждането в съответствие с а, първи анекс. Радваме се и а, за позицията по информирането на граждането и разпоредбите а, за инспекциите. Можем да приемем много от предложените изменения. Е, по някои от тях може да се търси усъвършенстване, по други, може би, е, редакционни промени. Има един въпрос, по който може би става дума за недоразумение. По-конкретно интелектуалната собственост, е, според нас, е, това не е уместно. Ние включихме този аспект в дефинициите само за целите на съобщаване на аварии, а не за други цели. Ето защо не е необходимо въпросът да се повдига експлицитно, тъй като защитата и опазването на здравето а, имплицитно обхваща и имуществото. Също така по отношение на информирането на гражданите, достъпа до правосъдие. Но може би ще бъде по-уместно да групирам направените коментари. Нека сега да отговоря накратко на въпросите повдигнати за изпълнението за директивата Севезо 3. Както помните, през август миналата година излезе доклад, в който се казва, че директивата през последните 10 години се прилага в доста удовлетворителна степен и областите, в които смятаме, че има проблеми са а, информационните аспекти. А, информация за мерките за безопасност, а, плановете за предотвратяване на големи аварии. Смятаме, че гражданите трябва да бъдат информирани по-добре. И има една област, в която смятаме, че следва да търсим причината за авариите, е вътрешната организация и вътрешното управление на инсталациите. Що се отнася до приложното поле, нека да се върна на това, което казах в встъпителните си думи. Да не забравяме, че всъщност ние привеждаме в съответствие директивата Севезо към онова, по което беше постигнато споразумение в рамките на друга директива, която е част от пакета РИЧ, и то е класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. И всъщност директивата СВСО се основава на една друга класификация, която се основава на, информация, на изискванията за информация. Всъщност много промени идват от тази конкретна директива. Много от вас повдигнаха въпрос за клаузите за изключение и за предпазните клаузи. Целта е да не се даде възможност да се използва регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането като възможност за прокарване през задния вход на нещо, на норми, които не се допускат. Разбираме, че от една има притеснения на ниво държави членки изпълнението може да е различно, може да възникнат въпроси свързани с конкуренцията ние сме готови да разгледаме въпроса отново. По отношение на европейското ниво, ние смятаме, че има основание да се запази изключението. Отбелязваме обаче и въпросът и повдигнатия въпрос за съвместното взимане на решение. Не смятаме, че можем да чакаме дълго първо да се адаптира това законодателство и след това да се а, търсят критериите за изключение. Ето защо ние обсъждаме критериите, които трябва да се прилагат преди дерогацията или изключението. И тези критерии вече могат да бъдат включени в а, този законодателен акт, който да бъде предмет на съвместно взимане на решение. Комисията каза, че проявява готовност по този въпрос. Проведахме и среща. Очевидна е нашата воля да отчетем желанието на, желанието на парламента и съвета. Що се отнася до достъпа до информация, в предишния доклад а, имаше нещо, което ни притесняваше. Всъщност, това, което ние искаме, според нас не е прекомерно. То не навлиза в а, области, а, които претоварват гражданите с информация, нито пък, че се разкрива поверителна информация, която би улеснила терористични атентати. Всъщност, когато се прочете текста по-внимателно, се вижда, че ни настояваме за информация от по-общ характер, която да се предостави актуализира редовно на вебсайта, защото всъщност това е медията, до която хората имат достъп. Тогава, когато възникне авария, трябва да се знае за какви вещества става дума, какви са плановете за превенция и, което е по-важно, как, какви а, неотложни действия ще предприемат властите, за да опазят здравето на хората. Ние смятаме, че това не улеснява постигането на цели, които не са част от приоритетите ни. По отношение на инспекциите, както знаете, проведахме дискусии по този въпрос, когато говорихме за директивата относно индустриалните емисии. В тази директива има категория на предприятия с по-високо и по-низко ниво на опасност. Всъщност, в зависимост от опасността и риска се определя и чистотата на инспекциите. Това съответства и на нашия подход, който сме предприемали в миналото защо трябва подхода ни към предприятията в Севезо 3 да бъдат третирани по различен начин. И като цяло, или по-точно в допълнение, могат да се осъществяват и изненадващи инспекции, както и такива, за които ръководството бива информирано 2-3 седмици. Имам ли още време, господин председател, тъй като доста въпроси бяха зададени? В заключение, защо не разширим обхвата, за да обхванем тръбопроводите и инсталациите в морето? Всъщност, ние не пренебрегваме възможността за е, регулаторни дейности, обхващащи петролните платформи. Европейската комисия е, наскоро ще излезе със съобщение по въпроса и се надявам, че то ще ви убеди, че въпросът е, се решава без да се включва в директивата Севезо. По тръбопроводите провеждаме проучване, но трябва да видим дали е, това е необходимо или не. Но ние имаме нужда от информация, за да можем да проведем оценка. Ще спра до тук и съм на разположение за въпроси на двустранна основа. Благодаря, господа Занин за отговорите. Благодаря, госпожо, за отговорите на въпросите. Сега докладчик, ако има да добави нещо, имате думата. Благодаря много, господин председател. Бих искал още един път да благодаря на всички за полезните изказвания в рамките на този дебат. Подчертавам, че това не е първият случай, в който обсъждаме тази тема. Докладчиците в Сянка говориха по много важни въпроси и с тях имахме до сега няколко срещи. Бяха повдигнати няколко въпроса, които заслужават отговор мисля, че това ще бъде най-щекотливия въпрос. А именно, трябва ли да вземем проекта и да го тълкуваме така, както госпожа Венингс предлага, в такъв случай не бихме имали никакви проблеми. Защото комисията се стреми да предостави чрез интернет обща информация. И аз съм съгласен, че всякаква информация, която увеличава осведомеността на гражданите относно това, което те трябва да правят или да не правят при авария, трябва да бъде предоставена чрез интернет. Ние не възразяваме срещу това. Къде е проблема тогава? Има информация, която е техническа по своята природа, която ако бъде предоставена, а тя е свързана примерно с инспекциите и протоколите за тях, ние не бихме искали да създаваме паника. Ако се предоставят чрез интернет резултатите от инспекциите на място, онези, които имат намерение да вредят, могат да открият слабости в нашата защита. Защо да им помагаме? Защо да правим подаръци на евентуалните терористи, като им предоставяме конкретна техническа информация? За конкретните съоръжения. Но ако тълкуваме този въпрос по един и същи начин, мисля, че няма няма проблем, ще успеем да се разберем. Трудността е, ако разбираме това, което е написано по различен начин. Тук стана дума за ефекта на доминото и е, регламентирането на достъпа до информация. Според нас, необходимо е предложението на комисията да съдържа повече информация – ако съществува, примерно, химически завод и близо до него има друго съоръжение, би трябвало да има да съществува правно задължение за анализиране на параметрите на първоначално съществуващият е, завод и те да бъдат включени в е, искането за разрешение за изграждане на друго съоръжение край него. Необходимо е тази информация да стигне до потенциалните инвеститори, за да знаят как да постъпят. Господин Крамер, вие споменахте, че във вашият избирателен район има много химически предприятия и вие очаквате броят на онези от тях, които са обхванати от директивата Севез, да се увеличи с 30%. Но, но нашите разговори с химическата промишленост вече са започнали и установяваме, че най-много с 10% ще се увеличи броя на химическите предприятия, които ще бъдат обхванати от Севезо. Така че, господин Крамер, ако имате ясна, непротиворечива информация, която не може да бъде опровергана, че ще има 30% увеличение, моля, предоставете ми тази информация, защото до сега не съм получил подобна. Благодаря. Благодаря, Янош Адер. А господин Крамер ще ви предостави изчисленията за това как се стига до цифрата 30, а не 10% и след това ще видим как, как да постъпим. Мисля, че проведахме един а, широк, обхватен а, дебат. А, срока за изменение 23 юни. Ще гласуваме в комисия през ноември, в пленарна зала през декември. Е, тоест, надявам се да приключим работата по този въпрос тази година. Благодаря на представители на комисията, представителите на съвета и на всички колеги, които участваха в дебата. А сега точка четвърта. Защита на източниците на питейна вода. Комисията ни уведомява, че ще бъде е, изменена директивата за питейната вода. Нещо, въпрос, от който ние живо се интересуваме. Именно за това искаме да обсъдим различните аспекти на този въпрос. Поканихме представители на комисията да ни представят темата. Господин Луш, заместник е, ръководител на звено в е, Генерална дирекция околна среда на комисията. Господин Блуш, е, имате думата. Благодаря, господин председател. Комисията е благодарна за поканата да участва в заседанието на комисията в следствие на размяна на писма между вас, господин председател, и комисарят Поточник. Ние разглеждаме въпроса за защита на източниците на питейна вода от няколко страни. От една страна разглеждаме доколко ефективно е съществуващото законодателство в Европейския съюз по този въпрос – също времено разглеждаме въпроса с качеството на питейната вода, която тече от крановете на нашите потребители, а също така на въпроса за качеството и достъпността на питейната вода. Първо да се спра на валидността на параметрите и критериите в съществуващата директива. Нашето заключение е, че тези параметри и стойности до сега отговарят на познанията ни по този въпрос и на принципа за предпазливост. Затова комисията за сега не предлага на съвета и парламента да, бъде прераз... да бъдат преразгледани тези параметри и гранични стойности. Обаче, Комисията ще продължи внимателно да наблюдава развитието на науката и техниката в тази област и ако е необходимо, ще предложи изменения в съществуващото законодателство. Същевременно е, някои технически въпроси, свързани с взимането на проби и анализът на питейната вода, е, се налага да бъдат преразгледани. И затова комисията ще актуализира тези елементи по съществуващата процедура с надзор. По отношение на качеството на питейната вода, която стига до потребителя, общо взето водопроводите, които се ползват от повече от 5000 души, отговарят на изискванията. В някои райони обаче по-малките водопроводи, които до... осигуряват вода на между 5 и 15 хиляди е, потребители. Е, с тях има проблеми. 13 до 14 проблем, е, процента от е, доставената вода не отговаря на изискванията. В резултат на писмото на комисара Поточник, комисията започна да работи по две писти. От една страна да разработи най-добра практика и е, насоки, възоснова на опита на страните членки, е, за да поощри оценката на риска при малките водопроводи. Наред с това да започне да вземе мерки за прилагане на съществуващото законодателство за тези малки водопроводи, които не са задължени да предоставят информация било на национално ниво, било на комисията. Беше изпратено искане до всички страни членки в този дух. И ние ще Е, също така, ако е необходимо, ще вземем мерки, принудителни мерки, съгласно член 258 и 260 за защита на водните водоисточниците. Ще използваме директивата за водите, за да защитим водоисточници. Първо, всички е, водни басейни, е, подпочвени води, езера и реки, включително и крайбрежни води, трябва да бъдат поддържани в добро състояние. Второ, необходими са специфични мерки за защита на водните басейни, които се използват за черпене на питейна вода. Мнозинството от членки вече имат програми за изпълняване на тези задачи, а четири вече са предадени на съда. Дания, Белгия, а и Испания и Словения очакват становището на комисията, аргументирано становище на комисията. За бъдеще знаете, че комисарят Поточник е поел ангажимент преди края на 2012 да представи на парламента и на съвета план за опазване на източниците на питейна вода, който да съдържа преди всичко оценка от страна на комисията на всички планове и програми по рамковата директива, и във връзка с това комисията е особено благодарна на парламента за финансирането е за пилотния проект за оценка на тези програми. Второ, планът, който ще предложи комисарът Поточни, ще разгледа също заключение и предложение във връзка с засушаванията и недостигът на вода, нещо, което, от което страдат не само и южните член, страни членки, но и някои други, които ще е, имат този проблем в бъдеще. И трето, ще направим предложение във връзка с въздействието на измененията в климата. Всичко това ще става прозрачно, открито, е, ще бъде обсъждано на форуми с неправителствени организации, с представители на научната общност и заключенията ще бъдат качени на интернет. Комисията също така очаква политическите становища на парламента и не на последно място на работната група по водите на, от НП под председателството на господин Сейбър. Накрая трябва да подчертая, че защитата на водоисточниците изисква средства. Инвестиции, които са особено важни, когато ние подготвяме на следващия проекто бюджет. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин Блъш, за увода към нашия дебат. Питайната вода е основна храна номер едно, винаги сме го казвали и затова тя трябва да бъде наш най- голям приоритет. Има стойности, има скали, по които се фиксира качеството на питейната вода и в момента няма нужда да бъдат правени промени. Недостига на, недостига на питейна вода, особено в Южна Европа, е неоспорим факт и в Централна Европа тази година няколко седмици изведнъж стана доста засушено и се оказа, че и от другата страна на Алпите, т.е. на север, също може да се засуши. Имаме една хармонизирана, уеднаквена идея за това какви стъпки трябва да се предприемат срещу това явление. Има, разбира се, места, където има достатъчно вода, където а, хората не са толкова склонни да пестят вода. В Германия често чувам следното – А водоемите, водоисточниците и изобщо водоснабдяването са под егидата на местните власти и за това държавата не се меси. Но Европейската комисия винаги е казвала аз че а, имаме единен пазар, но искам да попитам във връзка и с дерегулирането, децентрализирането. А, смятате ли, че това трябва да бъде направено на, ев, на съюзно, общностно а, ниво, като функции или не. Верно е, че качеството на водата е много добро, но не знам дали не трябва да бъдем по-централизирани. Виторио Проди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за казаното до тук. По принцип съм съгласен, но е, винаги има по няколко но. Защото вървим към една доста значима промяна. Промяна в условията, при които се увеличава или намалява количеството на валежите, т.е. промените в климата. Ето защо искам да подчертая необходимостта от една по-обща политика политика, която е да е по-решителна по отношение на водата за поддържане на регионалните условия а за, за съответните водоисточници. Наистина, климатичните промени са вече факт. Ето защо искам да попитам дали комисията не е започнала да мисли а, за действия, така че да се а, върне обратно част от водата а в а, реките, в а, водоисточниците, за да. А, но разбира се, с ниво на качества, близки до питейната вода, за да може да се задържи едно ниво на наличност на питейната вода. Мисля, че трябва да се действа. А, но не трябва да забравяме, че в а, градските райони а, вече не може о, от дъждовете или от други а, източници водата, да, която се разходва да премине през повърхността и да навлезе във водата. Т.е. не може да влезе в резервите от подземни води и не може съответно да действа като воден резерв. Всъщност това, което искам да кажа е, че трябва често да да преглеждаме и ако е необходимо да променяме политическото си отношение към водата във връзка с измененията на климата. И очевидна е в момента необходимостта от това да бъде подобрено качеството на водата, на питейната вода и да създадем е, резерви, а ако трябва резервуари от някакъв вид, а за да запазим определени количества вода. Благодаря, Виторио. Всъщност това е само един въпрос. Пропуснах началото на заседанието, но като че ли нещо като пътоводител за най-добри практики се изгражда, а не изменение и подобряване на текстовете на директивата. Например, в петък бях в Йоркшир. Беше доста студен. Не мога дори да го нача летен ден. Но а, в моя регион, който се намира там, се оказва, че ерозията на почвата понижава качеството на питейната вода. Използва се земята от фермерите и от ловците, които ходят да, стрелят по птици там. и съответно различни съществуват и различни компании за водоснабдяване, а водата се, се влушава като качество. Така, а, когато става въпрос за торфе, торфените находища. А, там а, знаем, че торфа може да се използва, може да се изгаря и така нататък. И какво ще стане? А, отново качеството на, вод, на водата, на подземните води се влушава. Обаче управлението на водата е нещо много важно. Природата, знаем, че използва торфените полета като естествен филтър и това е економически въпрос за потребителите на вода. Благодаря. Криста Клас. Клас има думата. Водата е задача, която стои пред нас. И аз бих искала да повдигна два въпроса. Първо, економия на водата. Трябва да се запази ресурса на питейна вода. В ча... някои части на Европа тръбите се замърсяват поради недостатъчното количество вода, преминаващо през тях. Как се решава този въпрос? Освен това, позициите са различни, тъй като ситуацията е различна. Може би подходът ни трябва да бъде различен. Освен това, проблемът с перилните препарати е сериозен. Необходимо е да предприемем сериозни действия. За тази цел обаче имаме нужда от информация за ефекта на перилните измивни препарати. Може би трябва да изчакаме, докато разполагаме с по-добра информация. Крис Дейвис има думата. Благодаря. Интересно ми беше това, което каза Виторио Проди. По-конкретно и вкарването на вода, за да преодолеем дисбаланса. Не съм виждал статистика и бих искал да чуя Европейската комисия. Няма смисъл отново законодателство от комисията до тогава, до, тъй като има законодателство, което е прието, но не се прилага в достатъчна степен от всички държави членки. Испания, Словения, Белгия, Дания. Комисарят пое ангажимент за спазване на законодателството. Имам чувството обаче, че комисията не предприема, не оказва необходимия натиск върху държавите членки. Може ли малко повече информация за това какви мерки се предприемат, за да се накарат държавите членки да спазят ангажиментите, които самите те са поели? Господин Татарела. Благодаря, господин председател. Ако твърдим, че има взаимоотношения между промените в климата и водата, се чудя защо Европейския съюз поставя толкова силен акцент върху климатичните промени, а не обръща достатъчно внимание на водата. Мисля, че и парламентът и комисията трябва да обърнат достатъчно внимание на този проблем. защото продължаваме да живеем в свят с замърсена атмосфера, но няма достатъчно вода, а без вода няма живот. Е, не виждам на този проблем да се обръща достатъчно внимание. Говори се за економии на вода. Италианските е, италианският металургичен комбинат е, в е, Таранто, като че ли не е запознат с проблема и не е единственият. единственият. Мисля, че в нашето ежедневие като че ли не обръщаме достатъчно внимание на това колко вода сме изразходвали, колко сме могли да економисаме. Може би трябва да предвидим някакви по-сериозни и по-строги мерки, в това число прекратяване, прекъсване на водоснабдяването за домакинствата. Трябва да се замислим за всички тези проблеми и трябва да се организираме по различен начин. Всъщност, отношение към този проблем имат всички политики на Европейски съюз. Говорите за реформата в обща сълскостопанска политика. Но колко вода се консумира в земеделието? Ако, предви, ако вземем предвид различните култури, ще видим, че става дума за милиони и милиони кубици. Към момента не виждам достатъчно инициативи. докладчикът е, изслуша становищата, какво мислите? Най-напред ще започна с вашия въпрос за организацията и собствеността. В вашата страна това е организирано от общините и водоснабдителни предприятия. водоснабдяването, общественото водоснабдяване или частното водоснабдяване или част, обществено-частното партньорство е, са въпроси, които трябва да се решават е, на регионална основа. Е, договора за функциониране на Европейския съюз забранява е, приемането на закони, които да регламентират е, уреждането на имуществените въпроси. В Италия беше проведен референдум. Един от въпросите беше дали гражданите одобряват приватизацията на е, водоснабдяването. И тук става дума за легитимен орган, за легитимен въпрос, който следва да се решава от държавите членки, но не от Брюксел. Обществените поръчки са друга област. Тук навлизаме в областта на възлагането на договори или е, използването на външни изпълнители. Ако моят роден град Виена създаде предприятие, 95% от което е собственост на общината, а 5% възлагането на договор на това предприятие за водоснабдяване и съдът в предишни постанов... решения е постановявал, че става дума за обществено-частно партньорство. Следователно е, са необходими обществени поръчки за община Виена. Това означава, че трябва да назначава да назначи голям брой служители и заедно с това да плаща на друга фирма за предоставените услуги. Това е въпрос, който се регламентира от, от нормите за обществени поръчки. Но при всички случаи държавата и държавите и общините са унези, които взимат решение за посрещане на своите потребности. В Европа имаме три възможни решения. Общините са тези, които са собственици и експлуатират водоснабдяването. Второ, обществено-частно партньорство с част от дейността е, осъществявана от частни фирми. В и третият, третата възможност са приватизирани монополни предприятия, които се експлуатират като обществена инфраструктура. На въпроса на господин Проди за рециклиране на водата, аз споделям неговото мнение. Е, рециклирането може да отговори на много проблеми, свързани с е, дефицита на вода и сушата. Ще ви дам един пример за взимане на политическо решение на най-високо равнище. В Кипър има държавна и правителствена политика, според която да се и рециклира 100% водата вместо да се изхвърля в морето, водата се оползотворява. Брегът на... Това е възможно в Кипър. По-нататък. Другия въпрос на господин Проди. Предишните дейности, индустриални, сълскостопански дейности – са довели до ерозия на повърхностния слой. Също така има опасности от наводнения. Ето защо е хубаво да се инфилтрира водата в почвата. Съгласен съм с господин Дейвис, че това не изисква законодателство. Това би могло да бъде част от програмите по рамковата директива за водата. По-нататък потенциала за економии на вода. В своето съобщение комисията е набелязала два начина за економия на вода. Първо, е, от е, напояване. В, е, юж, в някои страни, в южната част, водата за напояване възлиза на 85% от, от цялото водоползване. Освен това, течовете в системата са друг са друг източник на разхищение на водата и съответно възможност за економии на вода. Европейската комисия никога не би предложила еднотипен подход. Така че независимост от това колко са течовете, да, те да се намалят с 2 или 5 или друг процент. Всичко ще зависи от спецификата. Госпожо Макаван, ръководството би трябвало да е готово след две години то е насочено към конкретни проблеми с водоснабдяването. Тези проблеми са свързани с замърсяване. След всички събития, свързани с краставици, покълн, кълнове, всички в Германия знаят сега какво е шерихия коли. Има един по-малко опасен щам на тази бактерия която всъщност с която е свързано не спазването на много от изискванията. Освен това, мисля, че ние трябва да обърнем внимание на онези общини и региони, в които има проблеми с водоснабдяването и заедно с регионите и общините да насърчим мерки за економии. За реформата в обща сълскостопанска политика съгласен съм. Е, ние смятаме, че трябва да се е, спазва рамката директива на водата като предварително условие за е, субсидии за, конкретното, за конкретната ферма. фермерите сега би трябвало да знаят какво трябва да направят, за да спазят изискванията. Преди 6 години не беше а, е, така. refer to the fact that uh, on water saving, the Commission will never аз вече говорих за економия на вода. Комисията никога няма да предложи еднотипен подход. Ето защо моят отговор на легитимния въпрос на госпожа Клас е, че економиите на вода трябва да се осъществяват в съответствие с конкретната и специфична ситуация. И накрая фосфатите и перилните измивни препарати, комисията предлага да се премахнат постепенно у нези преирилни препарати, в е, които съдържанието на фосфати е над определен процент. Комисията трябва да излезе с предложение в 2015 година. Знам, че в е, парламента някои смятат, че трябва да вземем решение за, пред, да, за премахване и за забрана и на измивните препарати. Отговорът е, че има няколко страни, в това число 16 щата в Съединените щати са приели подобни решения. Ето защо трябва да се вземат решения. Производителите на периодните препарати дават два отговора. Всичко зависи от това с кого разговаряте. Обеден съм, че политическото решение ще бъде взето. Комисията ще направи всичко възможно такова решение да бъде взето максимално бързо. Господин Дейвис попита дали сме достатъчно амбициозни по отношение на прилагането на директивата за водите. Моят отговор като гражданин е, че винаги можем да бъдем по-амбициозни, ако погледнем обаче предвидените срокове, мерките трябваше да бъдат взети в кра... през март 2010 година. Няколко месеца по-късно процедурата за... комисията започна процедура за нарушение. И мисля, че Факта, че 21 страни спазват сроковете, говори за това, че стратегията за изпълнение дава необходимите и желани резултати. Онези, които не са си свършили работата, всъщност ще бъдат дадени на съд. И накрая, господин председател, показаното от господин Татарела, няма съмнение, че промените в климата са основен фактор за бъдещото управление на водата. Може би сушата в Северна и Централна Европа ще постави с по-голяма острота изискването за спешни мерки. Ако погледнем тенденциите за валежите, е напълно възможно някъде да има сериозна суша, друг път опасност от наводнения по отношение на навиците за економия на вода, това трябва да стане част от ежедневието ни. Не само в домакинствата, а, обаче чрез различни приспособления, но също така трябва да видим и как се и къде се разхищава водата в водоснабдяване, в системата за водоснабдяване и селското стопанство. Благодаря. Herzlichen Dank, Herr Blösch, äh, für diese Antworten. Wir bekommen ja das Blueprint Water, der umfassende Ansatz der Wasserpolitik in der EU 2012. Благодаря за тези изчерпателни отговори и за подробният анализ на проблемите с питейната вода. Имаме следният проблем. Господин Дали ще, дойде в, в пет и половина, а ни остават две точки от дневния ред, така че трябва по-бързичко да работим. Сега пета точка. Изменение на директивата във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея. Давам думата на тракторния специалист. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като комисията вече на два пъти разглежда въпроса с тези а, трактори. Даже три пъти, мисля. Значи просто продължаваме работата по този въпрос. Законодателството е абсолютно идентично европейският законодател а, отдавна е установил, че емисиите на тракторите трябва да бъдат намалявани на етапи. Тези етапи са планирани в времето. Но ние също така разгледахме въпроса за гъвкавостта, като имаме предвид економическата криза. Няма да не искахме да увеличаваме параметрите или да въвеждаме различни параметри. Не става дума за въвеждане на нови параметри, а за забавяне на прилагането на директивата, по-специално нейните етапи 3b и 4. Тук става дума за малки, малки трактори с много тясна колея. Това са трактори с ширина около 1 метър. Те са малки, като играчки почти. Те се използват изключително в Европа. И то главно в Южна Европа. Системата за пречистване на обработените газове в тези трактори съвсем не е съвършена. Е, обаче трудно е подобна система да бъде вградена в е, тези малки трактори и затова е трудно да изпълним изискванията на етапи 3B и 4. Има малитица технически изисквания. Просто няма как да се включат катализаторите и другите пречиствателни системи в е, двигателя на тези малки трактори. Това просто е неизпълнимо. И комисията стига до едно соломоновско решение да преустановим за 3 години изпълнението на изискването на етапи 3 и 4. Като дадем възможност на науката и техниката да намерят решение. Защото иначе просто не може да се отговори на изискванията. Предвижда се през 2014 година, 2014 година да видим какво ще направим и може би да решим дали трябва изобщо да прилагаме тези изисквания. Благодаря. Кратко и ясно ще приемем предложението на комисията по етапи 3b и 4, т.е. да отложим тяхното изпълнение. Ще дам думата на духачите в сянка. Имате по две минути. А, това е дяволски е, трудна работа, когато говорим за едно законодателство, което се отлага. Може си представите колко трудно е да се съгласим с това, особено ние, зелените. И когато говорим за опасните вещества и емисиите, трябва да трябва да бъдем много внимателни. Когато става дума за не, извънпътната техника имахме и за неподвижната техника имахме а, наскоро тристранна среща по този въпрос. Проблема е това, че създаваме един закон, обаче се отказва за това, че той е неприложим, както е в случая на тези трактори с тясна колея, които се използват в лозовите насъждения или другата, където трябва да се мине по, много тесни места. Хората ни казват, добре, имаме вече норми за вредните емисии, проблема е как да ги прилагаме към съществуващата техника. Техника за пречистване на емисиите съществува, но за жалост подобни пречиствателни механизми не могат да се вградат тези трактори. Това не са големите камиони. Трябва да имаме в ауспусите на тези машини нещо, което да пречиства газовете, обаче това ще бъде толкова скъпо, колко струва целият трактор. Не знам колко такива трактори ще бъдат произведени в близките години, нито пък имам данни за техните емисии. И затова е, ми е трудно да кажа какво може и какво трябва да се направи. Във всеки случай техният дял е много малък, по-малко от 1%. Така че разумно е от економическа гледна точка да приемем това, което се прилага. Следващия етап за намаляване на емисиите ще е свързан с огромни разходи. Не знам дали трябва да продължим, да продължим тази работа. Не съм сигурен, че и след 3 години ще бъдем в състояние да предприемем нещо ефективно. дори след 3 години, може би няма да можем да приложим това законодателство към малките трактори, това ще бъде проблем за винопроизводителите. Тук сме изправени пред един труден проблем. Не трябва да губим надежда, господин Крамер. Може би ще има нови технически решения. И ще можем да направим необходимото за защита на околната среда имам една приятна изненада. Зелените винаги гледат първо съдържанието и след това решават какво да направят. И на този етап, като имам предвид някои други въпроси, примерно извън пътните а, машини, ние е, не сме съгласни. Но този път сме съгласни с предложението на комисията. Няма да пледираме то да бъде отхвърлено. Така че. Е, е, жалко, че докладчика като че ли не ме чува, защото изпусна плантата, именно, че зелените не отхвърлят това предложение. И тъй като има много малко време, господин председател, ще кажа, че ние не виждаме никаква причина да се внасят изменения в предложението на комисията. Господин Патарела, оценим работата, която сте свършили. И смятаме, господин Татарела, че предложението на комисията е разумно. Ние не го отхвърляме и не виждаме защо пък трябва да се отлагат по-нататък проблемите няма да приемем измененията, ще се присъединим към приложението на комисията, няма да гласуваме срещу него. Изненада сред изненада. Но ние тук се учим. Господин Крамер ще му бъде прошепнато всичко, което се каза тук, защото той се отнася именно до, до, до него. Представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Искаме да изразим задоволство от работата на вашия докладчик Салватория Татарела. И а, а, преди да вземем окончателно решение, понякога е необходимо да се върнем и да видим как стоят нещата. И това ще кажа във връзка с това, което каза господин Крамър. Когато приемахме директивата през 2000 година, вече съществуваха някои въпроси дали ще можем да изпълним изискванията за емисиите на тези трактори, дали ще бъде практично а, да и прилагаме тези изисквания към тракторите с тясна колея. Още тогава подозирахме, че това няма да е практично решение и затова е, сме доволни е, от това, че общо взето нашите предложения се подкрепят от всички тук. Да, благодаря, господин Бриндас. Крайният срок за внасяне на изменение е 16 юни от 12 часа на обед. Така че който иска да представи още изменения по доклада на господин Татарела, може да го направи, както казах, до 16 в 12 часа. Следващата точка – модернизиране на обществените поръчки. Нашият докладчик е Аса Вестлунд. Тя подготви проекто доклада, така че предполагам ще направи едно уводно изказване. Да, благодаря. Ще се постарая, господин председател. Обществените поръчки наистина покриват много голям и различен брой дейности и във всяка държава членка ситуацията е по-различна от всички останали, така че е малко трудничко да се постигне съгласие дори и в нашата комисия. На базата на това, което видях на натрупания си опит, аз смятам, че законодателството се счита за едно, една пречка при провеждането на обществените поръчки ако се наложат екологични критерии, има опасност да бъдете а, извикан на съд. И тогава местните власти, власти няма, а, местните власти няма да направят нищо, за да ги прилагат, което ще е жалко. Така в комисията по вътрешния пазар. Много важно е да е, се, каза, че е много важно да се направят необходимите изменения на законодателството, регулиращо обществените поръчки, а именно модернизирането и влагането на екологични елементи. Нека да си погледна бележките. Така, какви са според нас задължителните изменения, които трябва да се внесат в обществените поръчки? Е, това е нещо, което комисията би трябвало да чуе. Аз е, общо взето съм на една умерена позиция. Аз не смятам, че те трябва да са задължителни, но че трябва да намерим необходимите стимули, за да стимулираме съответните местни власти а, да ги прилагат. Иначе рискуваме на намаляването, снижаването на нивата на защита на околната среда, на екологичните изисквания, защото има места, където екологичните изисквания са много високи. Така, нека да погледнем сега и разходите по жизнения цикъл. Това е критерий, свързан с най-добрата цена – аз не смятам, че критерия трябва да бъде най-ниска цена. Не защото това понякога води до много а, сериозни проблеми а, в а, екологичната страна. Ето защо аз смятам, че трябва да се а, постави формулировката най-добра цена на местото на най-ниска цена практически правилата а, в момента а, ни ограничават в а, само в това а, какви услуги ще можем и стоки ще можем да използваме. Ето защо аз смятам, че трябва да се изменят, измени законодателството, за да може а, екологичният елемент, свързан с а, жизнения цикъл, а, да бъде включен. И последното, господин председател, има нещо противоречиво. А, произвед... Храна произведена в района или местно производство. Добре за домове за възрастни хора, за деца, училища. Какво става обаче? Принципите, формулир... подкрепени, формулирани, а и както беше отсъдено от Съда на европейските общности, трябва да има точно фиксирани критерии по отношение на а, влиянието върху околната среда на базата на храната, която е произведена местно. Тоест, колко и колко голямо е влиянието на производството на храни върху климата. А що се отнася до транспорта? Е, ако пиле е отгледано на 10-20 км от мястото, където ще бъде изконсумирано, ще има много по-малък отрицателен ефект върху околната среда, отколкото пилето, което е докарано от Тайланд, да кажем. Ако погледнем сега доматите, които се отглеждат под стъкло, т.е. в оранжерия, на, в по-студените части на Европа, а същите тези домати по същото време се отглеждат в Испания на открито. Тогава каква е разликата в а, процента на влияние? Емисиите на въглероден диоксид а, а, във връзка с с производството на храни и тяхното транспортиране, може би а, биха могли да а, бъдат повлияни ако, намал... ако се концентрираме върху повечето местно производство храни, но в същото време има едни доста комични, за да не каза нелогични а, ситуации в законодателството, които трябва да премахнем, за да бъде всичко наред. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожо Вестлунд, да, обществените поръчки мисля, че са около 18% от БВП. А знаем колко а, договора се възлагат на базата на търгове за обществени поръчки и очевидно а, частният сектор би могъл да ни покаже пътя и да ни даде практични съвети. А сега да дадем думата на докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Днес е особен ден. По трета точка ние разгледахме въпросите от различна гледна точка. Тогава аз бях докладчик, тя беше докладчик. Санка сега обратното. Малко хора осъзнават, че в зелената книга има 140 въпроса, зададени от комисията и много малко от тях са свързани с зелените обществени поръчки. Много от въпросите излизат извън обхвата на въпросите, които обсъждаме в нашата комисия. Госпожа Вестлон зададе въпроса защо ни трябват нови правила. Тя обясни много добре това. Вече, сме, вече приехме стратегията Европа 2020. Формулирали сме стратегическите цели. Те могат да бъдат постигнати само при нови правила в областта на обществените поръчки. Очевидно става дума за енергийна ефективност, намаляване на емисиите и усилия, свързани с защита на климата. Ако трябва да направим оценка на проекто доклада на докладчика, мога да кажа, че го подкрепям. Подкрепям и това, което докладчика каза в, ран, в точки 6 и 7. Няма да навлизам в подробности, тъй като сме обсъждали въпроса. Това са важни въпроси. Трябва да отчитаме а, разходите и жизнения цикъл на проекта, за да можем да извлечем съответните заключения за обществените поръчки. Очевидно е, че тези въпроси трябва да се отчитат въпросите с екологосъобразността в обществените поръчки. Цената не е единственото съображение. Новите елементи трябва да станат част от процедурата в обществените поръчки. Още няколко въпроса с ваше разрешение. Ако искаме нова директива или нов регламент, ние трябва да кажем съвсем ясно какво очаква от националните законодатели. Имаме нужда от нови правила. Ако оставим прекалено големи възможности за маневриране, държавите членки очевидно ще изпълнят някои държави членки ще спазват законодателство, други не чак толкова добре. Ние имаме нужда от хармонизация. Както каза докладчика, имаме нужда от хармонизирано изпълнение, което е от полза за всички нас. И така имаме нужда от модернизация на обществените поръчки. И това трябва да бъде на ниво местни предприятия. Всички всички, на които е бил възложен договор в процедура за обществени поръчки и са въвели економически, екологични критерии в офертата, след изпълнението на договора, трябва да се направи щателна проверка, за да се установи доколко са спазени различните екологични ангажименти дали условията, при които е възложен договорът, са били спазени. Това са моите коментари. Както казах, аз съм съгласен с основният тон на, на доклада. Господин Босой, благодаря на госпожа Вестланд за проекто становището. Ако искаме да постигнем политическите цели на стратегията 2020, особено в областта на устойчивото развитие, обществените поръчки са много важни, тъй като обществените органи ще бъдат принудени да закупуват екологосъобразни стоки. Съгласен съм с включването на екологични съображения при възлагането на договори за обществени поръчки. Имам обаче някои предложения формулировката на четвърта точка не е много ясна. Не сме на... Не ни е ясно дали това трябва да бъде част от критериите за възлагането или пък да бъде включено в а, клаузите за оценка на изпълнение. Аз смятам, че включването на екологичните съображения в критериите за възлагане на договори а, е добър стимул за новаторство по отношение на включването на екологичните съображения във всички договори. Според мен това противоречи на казаното в точка 7. Има някои договори, в които екологичното съображение не е уместно. Ето защо тези съображения трябва да се предвиждат само там, където е уместно, а не във всички договори. Съгласна съм обаче с критериите за най ниска цена, тогава когато екологичният аспект не е толкова важен. Освен това, разходите за жизнен цикъл трябва да се отчитат, когато се определя най-економически изгодния вариант. Както се казва в точка 6, това е възможност, а не задължително условие. Можем да обсъдим възможности това да стане задължително условие. От екологична гледна точка, жизненият цикъл е разумно съображение, тъй като продуктът може да се окаже по-скъп, отколкото се оказва тогава, когато включим критериите за жизнен цикъл. Освен това, комисията би трябвало да предложи методология за изчисляване на най-добрите разходи за жизнения цикъл, да се помогна на обществените органи да изберат най-добрата оферта заключение трябва да отчетем необходимостта от сближаване между обществените поръчки и екологичните цели, но да не забравяме и конкуренцията. Трябва да постигнем баланс и да не вредим на конкуренцията. Освен това, трябва да направим така, че онова, което предлагаме, да не затруднява на малките и средни предприятия да участват в търгове за обществени поръчки което е много важно изискване по акта за малки и средни предприятия. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е, е много важен въпрос, както вече беше подчертано. Актуализацията на тези правила ни дава възможност да поощрим устойчивото развитие на европейската економика. Имахме вече заседание по този въпрос и повечето от нас се съгласиха по този въпрос. Съгласна съм с повечето от това, което предлага докладчика. Съгласна съм с преждеговорившия, че екологичните аспекти трябва да бъдат включени във всички а, обществени поръчки, всички договори, които се възлагат под процедурата за обществени поръчки. нашата група е, е съгласна също така, че критерия за най-низката цена трябва да се използва само ако той е допустим по силата на това, че няма съображение относно опазването на околната среда за съответната поръчка. мисля, че до голяма степен ще бъдем единодушни, но както докладчика каза, не можем да гарантираме, че обществените поръчки ще бъдат в полза на местния бизнес. В моят избирателен район около половината от услугите, които се възлагат от обществения сектор, се възлагат на местни предприятия. Искаме си това да бъде повече от половината. За да може, разбира се, хората да ядат храна, която е произведена на място, да може да се разкриват работни места. И добре би било докладчика да обърне повече внимание на тези въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Еванс. Госпожа Елака Дакис. Вана Кодакис. И аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че тя е на прав път. Внесли сме някои изменения. Те са свързани преди всичко с това, че интереса на страните членки трябва да се съгласуват с изискванията за, на общото благо. Съгласна съм също така с колегите от групата, групата на либералите, че това е директива, която се отнася преди всичко до вътрешния пазар и трябва да се оцени нейното въздействие върху бизнеса, не само върху околната среда. За да направим това, работим по проучване на интересите на страните членки. Грижата за околната среда, както се споменава в седми член, е от първостепенно значение, но не само това. Трябва целите да бъдат гъвкави. Ако те бъдат задължителни, те ще бъдат прекалено ограничителни. И накрая, трябва да подчертаем колко е важно да поощряваме малките и средни предприятия да кандидатстват за подобни договори, и да обърнат внимание на опазването на околната среда при подготовката на заявленията си. А сега бина Вилц. Благодаря. Ще започна и аз като благодаря на докладчика за доброто становище. Знаем, че обществените поръчки чрез обществени поръчки е, се възлагат около 16%, това са около 2 милиарда е, от договорите, договорите около 2 милиарда. И за това трябва да намалим онази част от е, обществените поръчки, които не водат до устойчиво развитие. Наред с това трябва да насърчаваме екологосъобразна технология, трябва да се каже, че предложението на комисията е оставило извън обхвата си редица въпроси или само бегло ги е засегнало. Особено важно е да се подчертае, че когато полагаме усилия за предотвратяване на измененията в климата, не трябва да забравяме, че не само най-ефтините предложения трябва да печелят търговете, необходимо е да се обърне внимание на това, доколко те опазват околната среда. Една от целите на становището е, че да се гарантира финансови, финансирането на договорите и на поръчките, да също да отчита дългосрочната полза и опазването на околната среда. Знам, че за политиците и други органи, които взимат решения, понякога е трудно да оценят дългос... дългосрочните резултати от възлагането на един договор, който, от който очевидно е, проистичат ползи в, в краткосрочен и средносрочен план. Мисля, че Европейския съюз трябва да използва правомощията си, за да преразгледа на ново нивото на заплатите, колективните трудови договори, за да види дали те отговарят на всички изисквания към обществените поръчки по отношение на околната среда. Надявам се, че когато другите комисии обсъдят този въпрос, те ще възприемат нашия подход. Сега София Окони. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо ще се, се кажа. Много неща се казаха вече. Искам само а, да изкажа а, а, моето одобрение за работата, която е свържена до сега по този доклад. Обществените поръчки, казахме, са 16% от БВП в Европейския съюз. А т.е. проблем е много важен. И това е въпрос е, във връзка с който според мен е особено важно, независимо от това, че а, е, директивата а, е, не е изцяло, а, не отговаря изцяло на нашата грижа за околната среда. А, примерно една, а, един търг в Полша беше спечелен, това, това беше търг за изграждане на магистрала по четвърти европейски коридор беше спечелена, беше спечелен търга от китайска компания. И днес, когато се възлагат поръчки, знаем, че европейските, европейските предприятия не могат да отидат да участват в подобен търг в Китай. И а очевидно, че трети страни, такива като Китай, трябва да, да, трябва да се погрижим, когато те печелят договори, да отговарят на нашите изисквания за опазване на околната среда. А, Уестланд. Благодаря, господин председател. Комисарят Дали вече е тук, затова ще бъде съвсем кратка. Мисля, че ще можем да съберем всички прекрасни идеи в едно добре формулирано становище. По параграф 4 на шведски е много ясно, че екологичните елементи трябва да бъдат вкарани в процеса на възлагане на обществени поръчки, на договори по обществени поръчки. Майче на английски обаче не е съвсем ясно а, по техническите спецификации трябва да се добавят елементи по екологосъобразността или пък да се каже не само, а също. Всъщност аз това имах предвид, това целях, но може би не е било съвсем ясно и добре очертано. Благодаря ви, благодаря, казва господин председателя. Това беше по точката модернизиране на обществените поръчки. Искаме да има, разбира се, устойчивост, когато става въпрос за възлагане на договори по обществени поръчки. 16 юни а, попладне е крайния срок за внасене на проектоизменения. А сега, дами и господа, Имам една делегация от кафе, кофе индустрия. Добре дошли. Предполагам, ще успеете да вникнете в същността на някои много важни въпроси, които обсъждаме в момента. А сега има една тема, която искаме да разискваме с, с господин Джо Дали, който е а, член на Европейската комисия. И това е въпрос, който касае тема, която ни вълнуваше в продължение на три седмици, че и повече, а именно епидемията, причинена от ентерохеморогичната и ширахия коли – ако погледнете а, щетите нанесени на селското стопанство и на някои други сектори а в а, стопанствата на отделните държави членки, а, които обсъждахме вече в Страсбург, но днес ще е интересно във вторник, вече следващата седмица, да видим каква е ситуацията защото има доста хора, които недвусмислено изразяват тревогата си. H1N1 вируса беше последната такава тревога, която имахме във връзка с общественото здраве и ето сега с Ширихия Коли. е, съвсем ясно става, че границите нямат никакво значение, защото ако нещо такова се случи в една държава, хората от всички останали държави са изключително загрижени, защото отделните сектори на економиката пострадват и то сериозно. Ако не се менажира, не се управлява всичко добре настана хаос през изминалите няколко седмици. Имаме, знаете, в Германия 16 провинции. Всяка провинция си има свое собствено Министерство на здравеопазването, информ, така, централни информационни центрове и други такива, така че малко се получи хаос, макар че всички полагаме усилия да разрешим, т.е. да стигнем до дъното на този проблем, за да бъдат успокоени хората. И така, господин комисар, искам да ви дам думата за да ни информирате за ситуацията така каквато е в момента, какво се прави по въпроса за агенцията а, по заразните а, заболявания в Стокхолм. Три до четири седмици минаха преди да успеем да достигнем до някаква яснота а, по тази епидемия и а, самото причините и мястото на избухване на епидемията. Да, благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. А, доволен съм, че имам възможността да ви дам най-актуалната информация в днешния час след моето изявление в Страсбург тази причинена от хранителни продукти епидемия, епидемия а предизвика а, страдания и смърти. И аз отново искам да поднеса а, своите съболезнования и извинения на семействата. 8000 а, извинете, 818 човека имаха сериозни компликации като резултат от заразяването с Иширахия коли. За съжаление, очакваме а, и други смъртни случаи, тъй като има инкубационен период, който е доста по-дълъг и а, може би няма да успеем да защитим онези, които отдавна са заразени в Хамбург и района около Хамбург е мястото на избухването на епидемията. И а, сред заболелите и жертвите има лица, които са посещавали Германия и то тази част на Германия. Първо, ние активирахме сво... всички свои мрежи, които имат а, отговорността за управление при кризи. Ежедневен беше контакта между тези мрежи и съответните специалисти. Комисията провеждаше почти ежедневни срещи с властите в сферата на здравеопазването на държавите членки, за да разисква развитието на епидемията и мерките, които се взимат. Системата за ранно предупреждение и сигнализиране предоставя много добра база за обмяна на информация. На второ място, ние като ние поискахме от е, Европейския център за а, изследване на а, епидемии а, да направи а, да започне съответните изследвания и да предостави също така а, съвети на всички а, органи в сферата на здравеопазването на държавите членки. То, а, тези съвети, насоки а, са налични и могат да се ползват в а, съответните интернет страници. Ролята на контаминацията на замърсяването от повърхности или вътрешната част на е, зеленчуци и плодове също беше проучена и а, като резултат препоръките, бях, а, препоръките които бяха а, подадени, бяха да се повиши а, хигиената. Беше възможно на базата на а, многогодишен контрол и на, на, наблюдения от 2003 година във всички държави членки, а да, от, да изолираме а, въпросната а, причина за епидемията. А както знаете, беше установено в крайна сметка, че а, източника на Иширахия Коли е от е, една ферма за отглеждане на бълбени кълнове. Нека да подчертая следното. Комисията предоставя актуална информация ежедневно на всички а, органи в сферата на здравеопазването. Аз бих искал да помоля членовете на Европейския парламент да подкрепят нашите усилия за предоставяне на научно обосновава информация и в същото време за успокояване на обществеността. Ам, искам да ви уверя, че вашата а, помощ а, по отношение работата с Министерството на здравеопазването а, е безценна. В неделя а, представители на но, този научен център а, посетиха Германия е, за да проверя докъде се достигна, това беше на 5 юни, докъде се достигна в установяването на причината за епидемиологията. На 6 юни аз помолих германски, е, властите на Германия да предоставят <coughs> най-новата информация във връзка с причинителя. На 7 юни в Страсбург на пленарно заседание се обсъди е, проблема с идентифицирането на причината, причинителя на епидемията. Стана ясно, че ние не можем и не трябва да предоставяме на обществеността мнения или идеи, които не са базирани на солидна научна основа. В сряда на 8 юни аз присъствах на срещата на На срещата почертах, че е необходимо да има координация между компетентните органи в петък на 10 юни въз основа на епидемиологични проучвания германските власти обявиха, че са установили, че едно стопанство е източника на заразени продукти. На 11 юни германските власти обявиха, че констатациите са потвърдени от лабораторни проучвания. Конкретният щам, който е довел до епидемията, е открит в конкретната ферма. Обеден съм, че ще се съгласите с мен, че това е положително положителен факт, т.е. факта, че е установен източникът на зараза. Епидемиологичните проучвания ще продължат, за да сме наясно с връзката между заболелите, храните и производителите. Проучванията също така ще се спрат върху това как Конкретният щам е влязал в хранителната верига. Вече казах, че Европейската комисия заедно с държавите членки ще извлече полки от кризата за това как да усъвършенства системата ни за предупреждение и реагиране. Ясно е, че държавите членки не предоставят информация за източник на зараза, освен ако няма убедителни доказателства. Не бива да разпространяваме необосновани страхове сред гражданите и да създаваме проблеми на производителите. Тази епидемия говори за необходимостта държавите членки щателно да проучат възможните източници на зараза и предупрежденията да бъдат обосновани. Заедно с това ние трябва да се погрижим във всичките ни решения да не насаждаме страх сред взимащите решения, да взимат решения, които трябва да взимат, за да опази здравето на гражданите. Ако успеем това, ще сме се получили от кризата и ще усъвършенстваме а, системите ни. Координацията и ясната информация остава в, си остава в основата на, нашите, на нашата надежност. В заключение искам да изразя своето, своите притеснения във връзка с някои забрани. Искам да кажа, че епидемията е в... Има, че огнището на епидемията е в Хамбург, т.е. ясно ограничено географско място, т.е. няма основание за забрана на определени продукти. Службите на комисията полагат сериозни усилия за сключване на споразумението между председателя Баросо и президента Медведев в, Нижни Новгород. Това споразумение предвижда вдигането на забраната страна на Русия на вноса на зеленчуци от Европа. След сключването на споразумението, службите на Европейската комисия изпратиха конкретно предложение на компетентните органи на Русия. Днес руските власти съобщиха, че според тях предложението на комисията не влиза в рамките на споразумението Баросо-Медведев, като имаме предвид лабораторните изследвания на бобените кълнове Комисията смята, че предложението й попада в обхвата на споразумението Барозо Медведев. Комисията се надява, че руските власти ще преразгледат решението си, за да, могат, за да може износът да се да бъде подновен. И накрая съм наясно с финансовият ефект – на кризата върху производителите на зеленчуци. Ето защо работя със своя колега Чолос за, преодо... за подпомагане на производителите, които бяха много сериозно засегнати. Комисията работи съвместно с държавите членки. целта е една да се сложи край на тази епидемия колкото може по-бързо. Yeah, for... Благодаря, господин... Благодаря, господин комисар. През последната седмица ви беше... Програмата ви е била изключително натоварена. Сега ще проведем дебат с депутатите. Вие казахте, че не бива да излизаме прибързано с информация. Това може би не е съвсем реалистично, тъй като става въпрос за това кой да информира гражданите. Всеки, който притежава лаборатория или може би в Европейския съюз би трябвало да има координация. Това са въпроси, които обсъдихме и в Страсбург. Ние не сме САЩ. Те имат орган с много повече правомощи от Европейският център за контрол на заболяванията. Чухме последните новини, че може би семената, които са били предоставени на фабриката, които са пренесли заразата. Не знам откъде идват те от Европейски съюз, Азия или ня, САЩ или някъде другаде. Освен това възниква проблема за проследяемостта на семената, както и с храните. Всъщност това е предмет на проекто законодателство. Мисля, че това е предмет на тристранна среща, която се провежда в момента в парламента относно информацията за храните. Министрите на селското стопанство ще трябва да решават въпроса за компенсациите за фермерите. Реакцията на Русия говори за а, сериозността на проблемите. Тази реакция може да изглежда на пръв поглед несъразмерна. Пълната забрана на вноса на зеленчуци е може би пресилено, но не можем да не очакваме Русия да не се стреми към опазване на здравето на гражданите си но виждаме, че в Европейския съюз ние сме е, силно зависими един от друг, зависими и от други страни. Е, въпросите, свързани с храните, могат да се окажат е, буре с е, барут. Госпожа Юзо има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви благодаря, господин комисар, за изложението. Обедена съм, че службите на комисията полагат огромни усилия и сигурно с, госп... с комисария Чолос сте прекарали дълги часове работа. Ясно е, че трябва да направим, да, да проучим как Ешерихия коли е влязла в зеленчуците. По принцип тя няма място там и трябва да видим как е попаднала. Задължително е да установим това, за да можем да предприемем съответните мерки. Казахте, че не трябва да има ненужна паника и да се предизвикват економически проблеми. В обществото имаше действително паника. Миналата седмица в стола на съвета на Европа имаше една а, табела на, на надпис, а, че в ресторанта не се сервират а, испански зеленчуци. Заедно с това трябва да, извлеч, да, си, да се получим от това, което се случи принципът на предпазливост е нещо, което трябва да се преосмисли. Не можем да говорим за такъв принцип и след това да излизаме с прибързани, необмислени изявления. Също така ще трябва да се доогледаме и регламент 162-2011 системата за бързо предупреждение ние трябва да обърнем внимание на всички етапи, всички части на веригата и системата за предупреждение не е претекста за пречки пред търговията. Необходимо е да има и процес за компенсиране на предизвиканите вреди необходимо е всяка държава членка да има един събеседник. Това, което се случи сега, не би трябвало да се повтаря никога. крайно злощастно събитие, но, се, но поне да ни потикне да преосмислим действията си и да предотвратим повторно възникване на, подобни, на подобна ситуация когато всичко приключи, трябва да дадем отговор на въпроса какво да направим въз основа на проследяемостта, как е стигнал, как е стигнал този штам а, до хранителните продукти и как е влязал в човешки организъм. Председателя, благодаря госпожо Юсо намирането на патогена е понякога като да се опиташ да намериш игла в купа сено. Като имаме предвид колко е широко разнообразието на хранителните стоки, не е никак лесно. Първите предположения се оказаха погрешни и това нанесе сериозни вреди, особено на производителите на краставици в Испания разпространяваха се, разпространяваше се информация, може би а, добросъвестно, но подхода беше погрешен. Господин Лизе. Благодаря, господин Дали. Благодаря а, за вашите уводни думи. Бих искал да ви благодаря за това, че още в самото начало на словото си споменахте, че мнозина се разболяха и за жалост има 36 смъртни случая. Тоест това не е подобен, положение подобно на много други скандали, които сме обсъждали, примерно с диоксина. Има смъртни случаи, очевидно. Абсолютно оправдана загриженост има у нас. Поради значителния брой на леталните изходи в резултат на тази епидемия. Хамбургските власти отначало обвиниха испанските краставици и минаха, мина доста време, докато комисията и страните членки реагираха. Това не е никак приемливо, изобщо. Необходим ни е по-координиран подход, който би довел по-бързо до намиране на истинската причина – Бих искал да изразя едно предупреждение. Трябва да уведомяваме обществеността само когато сме сигурни. Нямаше ще доказателства, че заразата с хеморагичната шерихия коли идва от испанските краставици имаше някакво подозрение, което продължи три дни. Кой политик би оцелял, ако хората ежедневно биват прияти в интензивните отделения на болниците и 35 души умират и в никакъв случай скриването на каквато и да била информация не може да бъде приемливо. Необходимо е да се действа колкото може по-експедитивно и да се намери решение на проблемите. Мисля, че трябва, когато имаме някакви е, съмнения, трябва да видим дали те се доказват от е, лабораторните анализи. Ако не се доказват, не бива да ги споделяме с е, гражданите. Колкото до антибиотиците, не мисля, е, има, съществува проблема за резистентността на този патоген на антибиотици. Именно за това антибиотиците не са ефективни при лекуването на заболелите. На нашето заседание през май приехме резолюция относно резистентността спрямо антибиотиците. И бих искал да попитам комисията докъде е стигнала работата по този въпрос. Благодаря. Питер, сега Низи. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за сведенията, които ни предоставихте след, след това, което ни казахте миналата седмица в Страсбург. Най-напред искам да кажа, че трябва да извлечем по начина по който а, информирахме обществеността. лесно да се критикуват онези, които е трябвало да намерят по-бързо източника на заразата. Сигурен съм, че всички да се работили колкото могат по-бързо, но междувременно много важно беше информацията, която предоставяме. Знам, че не е било лесно да се намери огнището на зараза, но същевременно трябваше да се погрижим да няма паника, а също така да не предоставяме грешна информация. Съгласен съм с господин Лизе, че ако погледнем нещата от друга страна, ако имаме достатъчно доводи източника на заразата да са наистина краставиците, можем да кажем, за да сме сигурни, преди да сме сигурни, само ги подозираме, но не дейте се пак, че аз ще дадете краставици. Но не може да обвиняваме краставиците като цяло, без всякакви подробности, без да имаме необходимата информация, без е, тази информация да е потвърдена лабораторно. Тоест, е, начина по който осведомяваме обществеността има ключово значение. И господин комисар, вие не казахте ясно какви полуки извлек, сме извлекли от всичко това. Е, например, начинът по който въпросът бе третиран в Германия показва, че веригата, по която пратича информацията, беше прекалено дълга. От една местна агенция, от местната агенция на регионална агенция и оттам на, на националната агенция, оттам информацията стига в Европейския съюз. А това са прекалено много стъпки, прекалено много етапи в предаването на информацията и смятам, че комисията трябва да направи конкретни предложения, за да може пътят на информацията да бъде много по-кратък, отколкото беше в този случай. Може би трябва да имаме централно бюро, където да се регистрират подобни случаи. Ако сме идентифицирали проблем, веднага трябва да уведомяваме подобно, подобен централно бюро, какво е направено, докъде сме стигнали и така нататък. Иначе ще продължим да използваме този дълъг е, обиколен път на информацията. И както каза комисията в своето съобщение, необходимо е да извлечем полуки, но ние бихме искали от комисията да чуем по-конкретно какви точно полуки са извлечени по отношение на пътят на информацията и уведомяването на гражданите, за да можем да знаем незабавно, когато нещо някъде се е случило. Благодаря. Сега вече приключвам записанията за изказвания. Има ли още някой, който иска да се изкаже? Добре. Крис Дейвис е следващия. А, господин председател, а, хора умре, умряха във връзка с тази епидемия. Преди всичко трябва да изразим нашите съболезнования на техните семейства. А, също трябва да изразим нашите съболезнования към господин комисара, който отговаря за здравето, обществено здравеопазване в целият Европейски съюз. Е, и очевидно в този случай той се е чувствал така абсолютно безпомощен. И е, трябва да се попитаме какви полуки трябва да извлечем. Националните власти трябва да извлекат своите полки. Абсолютно е, неприемливо е да ограничаваме националните власти в избора на начина по който те смятат, че трябва да действат. Но в случая трябва да кажем, че не действахме по най-добрият начин. Какво би могли, могли да направим вместо това, което беше направено? Ето това са полките, които трябва да извлечем. Европейската Европейския орган по безопасност на храните ЕФСА би трябвало ЕФСА да бъде в, в, в центъра на всичко това. ЕФСА обаче се включи доста, с доста голямо закъснение. Аз смятам, че смятах, че ЕФСА има звено за бързо реагиране. Но докато се разгръщаше кризата, изобщо не чухме името на Европейската агенция за безопасност на храните ЕФСА. Благодаря. Колко бързо реагира ЕФСА? Това е въпрос към вас, господин комисар. Линда. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашите усилия. Благодаря за всичко, което се прави и беше направено и продължава да се прави. Мисля, че сте прав. Сега трябва главно внимание да обърнем на това къде е източника на заразата, да се намерят медицински средства за нейното лекуване. Но също така трябва да видим защо се случи всичко това. И аз именно това искам да попитам. Мисля, че в дебатът миналата седмица имах среща с, с федералната служба в САЩ, където ми казаха, че подобни проблеми там не се случват често, че те нямат проблеми с храните и зеленчуците по-специално. Искам да попитам, когато те са имали такива проблеми, проучили ли сте тяхният опит? Опитът на САЩ? дали а, е, има нещо, което не е наред в, е, самото селско-стопанско производство, а, дали става дума за използване на естествен тор, откъде идва ешерихия коли в храните? Защото ужасно е това, че хора продължават да умират. Но трябва да извлечем полуки по отношение на нашата политика, нашата политика в селското стопанство, земеделствена ни политика. И мисля, че за гражданите това е особено важно. Как да избегнем подобни случаи в бъдеще? Винаги ще съществува подобен риск ако ще съществува, как да го сведем до минимум? Какво е правено за това в миналото, как са се справили тези проблеми САЩ, как са се справили други страни, какви полки можем да излечем. Благодаря. Мари Колзън. Так. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Имам един конкретен въпрос, по който се чудех по време на разискванията на тази тема. А то е именно защо толкова много време отне. Е, може би да ви повторя въпроса, като си сложите слушалките. Значи, имам един конкретен въпрос. Изглежда... Времето а, изглежда твърде дълго от момента, в който беше установен първият заболял до поставянето на конкретната диагноза. Права ли съм? И ако е така, не трябва ли точно това да проверим и разследваме? Колко бързо можем да реагираме между момента, в който имам съмнения за някаква епидемия или болест, която се разпространява, и резултатите, т.е. откриването на източника. Знаем, че храната се яде, тя се консумира ежедневно и в сферата на безопасността на храните е много важна скоростта. Как можем да повярваме, че ам, отглежданите по съвременен начин краставици а, имат някакъв контакт с оборския тор? Става Просто, че те не могат да имат контакт. Такъв контакт могат да имат само биокраставиците, т.е. отгледаните с принципите на биоземеделието. И така, този естествен патоген има естествен източник. И затова първият ми въпрос е, защо отне е толкова много време? Да, наистина това е правилния и точен въпрос, който трябва да бъде задаван. Защото първо бяха краставици, след това бобени, кълнове. Човек не знае какво да се храни в ресторант. А, господин Миколашек има думата. Благодаря, господин председател. Аз вярвам, че е много добре, че вие сте тук, господин комисар, за да ни а, по, информирате относно изключително подходящия начин, по който реагирате на тази кризисна ситуация. Искам да изразя своето възхищение защото е много трудно в някои ситуации да се вземат бързи решения и да се оцени точно ситуацията. Бих искал а, да а, поговоря за един медицински аспект. Известно време съм живял в Канада и в 2001 година имаше епидемия на Иширахия коли – и то точно с ентерохеморагична е, хеморагичен происход. Имаше кървене в бъбриците, И много пациенти починаха, а децата бяха особено податливи на тази Иширахия коли. Може би това беше идентична или съвсем подобна епидемия. Така че бих предложил да видим ам, какви са документите в архивите на канадските учени и лекари, за да ни кажат как са се справили с тази епидемия през 2001 година. Искам да ви напомня, а, че имаше тогава а, установено прехвърляне, т.е. изтичане а, на а, човешки екскременти през а, пукнатини в тръбите в а, водопровода а, или резервуара, където се съхранява а, питейна вода и по този начин са се заразили децата. И така. Дали не смятате, че е възможно а, тези растения а, да са били заразени а, поради торене с, с животински а, тори или с човешки екскременти. Аз мисля, че това трябва да бъде проверено точно. Искам да подчертая също така факта, че не обръщаме достатъчно внимание на сфери като микробиологията. Има все по-малко експерти по микробиология в лабораториите, които могат да а, работят в крак с такива а, ситуации. Освен това, е, е, очевидно е, че ЕФСА ще трябва да направи необходимото, за да оборудва нови лаборатории, да има местни лаборатории, трябва да обучи местни а, специалисти по микробиология, за да могат те да разпознават възможно най-бързо такива щамове на отделните бактерии. Тоест, ние трябва да си осигурим достатъчно оборудване и специалисти – и какво прави комисията си, е, питам аз, е, за да предотврати евентуално такива епидемии в бъдеще? Аз съжалявам, господин председател, не ви чух. А председателят каза, трябваше да изчакам превода преди да ви дам думата. Да, благодаря ви. Благодарна съм на комисар Дали а за цялата подробна информация, която ни предостави, както в Страсбург миналата седмица, така и днес. Искам две неща да засегна, защото другите бяха упоменати вече. Крис Дейвис каза, че на национално ниво този въпрос трябва да бъде а, разрешен първо. Съгласна съм а, че е така, когато става дума а, за а, алармиране за възникване на епидемия на базата на храни или че има намалена, че има проблем с безопасността на храните. Но нещо малко по-положително на второ място. Казахте, за подобрението, което е постигнато в референтната лаборатория на Европейския съюз в Рим, която трябва да установява а, евентуалните бактерии в а, хранителните вериги. Но има ли други подобни подобрения, които да очакваме на базата на тези твърде трагични изтечения на обстоятелствата. Да, последното изказване, Юдит Микас. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Нещо исках да кажа само във връзка със следното – Миналата седмица трябваше на, на, пред съвета да обяснявате за избухването на тази епидемия. Но кой управлява кризата? Кой седи зад а, кормилото? А, такъв беше въпроса. Ам, но а, и че ще дадете отговорно. Имаме ни подозрение, че може би има твърде много капитани на един кораб. А не смятате ли, че ще трябва да се опрости цялата тази процедура? Германия беше а, така на, на, на, на върха на всичко това или най-ангажирана с проблема, но не изглеждаше особено желаеща да обменя точна информация и подробна информация. Да, господин комисар, чухте предложения, например, повече микробиолози, работа повече на ЕФСА, оборудване на нови лаборатории, антибиотиците, резистентността на човешкия организъм към тях. Така че имате доста неща, на които да отговорите. Благодаря. Основното притеснение, което беше изказано тук, е притеснението, което и аз изпитвах по време на кризата. Информацията, координацията. Те са задължителни в подобни случаи. Опитът на моите служби през годините говори за това, че е необходимо в подобни кризи да има един център, който да управлява ситуацията и да предоставя информация. Започвам с един от последните въпроси, тъй като той е много уместен. Доволен ли съм от предоставянето на информация? Не. Онова, което казвах, и колегите в Германия всъщност правеха всичко, което могат. И така, това, което аз казах през цялото време е, че е необходима повече координация. Разбира се, да не забравяме федералната система в Германия. И що се отнася до компетенциите, ние трябва да разберем ситуацията и трябва да видим дали можем да направим така, че в случаи, в които има много силни компетенции на ниво провинция, да има координация поне на национално ниво, което, което да стане част а, от а, координационна дейност на ниво Европейски съюз. Както каза председателят, реакцията на Русия говори за едно. А именно, че всички сме в една и съща ситуация. Където и да се случи един инцидент в границите на Европа, последиците понасят цяла Европа. Ето защо дори тогава, когато всички пазят много ревниво своите компетенции, трябва да разберат, че последиците са общи за всички. Ето защо трябва да действаме по-стегнато. Ето това е посланието, което изпратих и посланието, което представих и в Германия. Комуникацията. Ако информацията бъде предоставена по уместен начин, може би могат да се избегнат някои грешки. Като, например, да се споменава името на определена страна производителка на краставици. И нещо, което е много важно и непрекъснато го повтарям да не създаваме политическа класа, която има непоносимост към риска. Трябва да се взимат решения и понякога на всеки един от нас се налага да взима решение. И така, какво извлякахме от тази криза? На първо място да се подобри комуникация. комуникацията. Не става дума за дълга верига на предоставяне на информацията. Става дума за това, че имаме нужда от един канал на комуникация, а не един източник в една германска провинция, който казва едно, на следващия ден от друга германска провинция се казва нещо друго. И имаме нужда от координация. Аз не смятам, че е имало дълъг процес на или дълга комуникационна верига. Проблемът беше в координацията. Що се отнася до ЕПСА? органа за безопасност на храните. Той беше готов да предостави своите служби в самото начало. Но в Германия тя се намеси едва в събота и неделя. участието и приносът на служителите на ЕФСА в оценката на епидемиологичните процеси и процедури беше много сериозен. ЕФСА реагира много бързо. Имаше готовност да действа експедитивно, но възниква въпроса за правомощията. Господин Дейвис подчерта това. Ние не можем да се натрапваме. Дали това е пулка? Мисля, че в този въпрос следва да се включи в списъка на въпроси, които следва да се обсъдят в бъдеще. Смятам, че трябва да се направи обстоен анализ на а, начинът по който този патоген е влязъл в хранителната верига. Доколкото разбирам, става дума за question of, of Става дума за фекалии, за проблем на хигиена. Независимо от това дали става дума в конкретно стопанство в Германия или пък в корабът, който е пренасял семената до конкретнията ферма или пък там, където са били произведени семената. Но това е една област, в която ще съсредоточим вниманието си. Според мен е много важно да стигнем до първоисточника. Не можем да не сме доволни, че успяхме да определим храната, която предизвика проблема. Това не винаги е възможно. В този случай успяхме да го направим. Само, че няма да лежим на лаврите си. Аз ще полагаме допълнителни усилия да стигнем до първоисточника – също така трябва да използваме и цялото натрупано познание за този патоген. Тук се спомена опитът на САЩ, на Канада. Сега, след като се оказа, че и в Европа може да се случи подобно нещо, трябва да проведем много по-задълбочен научен анализ. По лабораторията в Рим, всъщност тя е една от референтните лаборатории, финансирани от Европейската комисия по, в конкретна област. Тук става дума за Шерихия Коли. Аз бях в Рим по друг повод, но реших, че е задължително да посетя тази лаборатория и да поздравя работещите в нея за експедитивната им работа, пък и за да разбера по-добре как точно функционират нещата. Това е изследователски център, който проучва подобни въпроси. Те не излязаха с този резултат от днес за утре. Той беше възможен благодарение на процеси, които са започнали много отдавна. Епидемията всъщност ги потикна да, да предприемат по-бързи действия. Сега микробиологичната резистентност ще бъде публикуван доклад за антибактериологичните аспекти и за информацията по този въпрос. Не знам дали отговорих на въпроса ви, председателят. Благодаря ви, господин комисар, за посещението. Мисля, че този дебат беше много интересен. Успяхме да разгледаме някои от най-важните въпроси. Нашата парламентарна комисия ще следи по-нататъчните дискусии и действия. По всяка вероятност това няма да е последното заболяване в Европа. Ние трябва да сме подготвени. Благодаря ви, че дойдохте утре в 9 часа. Започваме с заседание на координаторите. Лиза, was right.